Добър ден! Моля, заемайте местата си. Моля ви. Благодаря. Започваме публичното изслушване във връзка с осъществяемостта на прехвърлямите риболовни концесии в контекста на реформата на общата политика в областта на рибарството. Благодаря. На първо място искам да ви помоля за извинение за вече голямото закъснение. Това се дължи на факта, че заседанието на координаторите продължи малко повече. Надявам се, че ще имаме достатъчно време. Няма да прекъсвам тези, които искат да говорят. На първо място, добре дошли на всички участници и специални благодарности на гостите, които ще участват и които ще се изкажат. Мисля, че това е един подходящ дебат, който е ориентиран към обмяна на мнения с експерти. Защото да, нашите гости са експерти и темата е осъществяването на тези прехвърляеми концесии. Надявам се да бъде динамичен дебат. Мисля, че всеки има възможност да, се, да вземе думата, за да може да бъдат разяснени всички въпроси. Тази сутрин вече говорихме по тези въпроси кой подлежи на тези концесии, какво трябва да е приложното поле. Има много-много въпроси и се надявам да успеем по време на този дебат да ги разясним. И така, не искам да губя повече време. Давам думата на първо място на госпожа Родост, докладчик по основния регламент. А след това, вече знаете, това изслушване ще бъде разделено на два панела – на първо място ще чуем господин Томас Стернер, професор по екологична економика към университета в Готенбург, а след това господин Фед... Фредерико Пререра, президент на Федерацията на синдикатите от риболовния сектор. И след това вече ще преминем и към втория панел – така, даваме думата на госпожа Родост, максимум 5 минути. И след това двамата ни гости по 10-12 минути. Госпожа Родост. благодаря ви, господин председателю. Като докладчик по основния регламент, също бих искала да приветствам с добре дошли всички. В петък аз ще представя моя доклад. До сега вече съм натрупала достатъчно неща, за да имам ясна представа какво а, се очаква. Но днешната експертна а, оценка ще бъде изключително важна, след като бъде представен моят доклад. Всички докладчици ще могат да направят предложения за изменения. Искам да използвам тази възможност накратко да ви запозная с това какво възнамерявам да правя по доклада ми за прехвалямите риболовни концесии. Този а, инструмент е прехвърляем, свързан е с а, правата на риболов. Прехвърляемите концесии могат а, да осигурят финансови ползи за рибарите, както и да осигурят достъп до римни ресурси рибарите ще знаят, че след определен момент ще имат право на част от националната квота, така че могат да планират с по-голяма сигурност. Освен това, ще могат да получават заеми от банките. Това е важно и за околната среда, защото рибарите ще знаят, че с течение на годините те ще могат да ловят нужната им риба, а няма да се опитват да ловят тази риба максимално бързо. Въпроса за индивидуализирането на правата, прехвърлянето, за сега ще го залича от доклада ми. Прехвърляемите риболовни концесии в е, моя доклад ще фигурират само като риболовни концесии. Ако имаме тези риболовни концесии, предложението ми е държавите членки да отчитат е, екологични и економически критерии за да можем да подкрепим крайбрежните и древномащабни риболовни флоти. Моето предложение, разбира се, ще включва колективно управление. Той е доста успешно в много области към момента, например чрез организациите на производителите – Съгласни сме, че е, има проблеми с изхвърления улов и трябва да се справим с този проблем. Предложението ми е анекс 2, е, в което се определят горни граници на капацитета, бързо да бъде преразгледан. Трябва да има задължение за обвързване на капацитета с концесиите. Държавите членки ще разполагат със срок от 6 години, за да могат да адаптират своя капацитет. Идеята е държавите членки да могат да координират своята реакция за различните флоти. Предложението им ми е след 6 години, ако не сме успели да намалим свръхкапацитета, възможностите за риболов, риболовните концесии да станат прехвърляеми. Тогава ще можем да доведем до намаляване на капацитета, да предоставим на държавите членки време и пространство да приложат альтернативни мерки. Искам да подчертая още нещо. Всичко все още предложи на промяна. Аз може би ще направя предложение за изменение към собствения си доклад, Очаквам вашите съвети днес след обед и искам да ви благодаря. Благодаря, госпожа Родост. Господин Стернер. Okay. Particularly... Uh... Благодаря. Изключително съм благодарен за поканата да говоря пред вас по две причини. Първо, силно ме интересува морето. Аз живея на един много хубав архипелаг от Гютенбург в Швеция. И, и съм запознат с съоръженията, които се използват, например като тази мрежа. Има все още обаче много видове, като раци, лънг, Uh, и умари. Моето семейство е голямо, имаме представители в много държави. Радваме се, че Европа има добра политика в тази област. Бях в Южна Франция на, в, на един траулер. Обичам да консумирам а, Риба, както в Гренада миналата седмица, която посетих мои братовчеди. Но вие сте ме поканали тук да говоря по тема. Аз съм експерт по формирането на политика. Много от времето ми е посветено на работа за политически инструменти в сферата на транспорта, климата, индустрията. Има много неща, които можем да научим, като разглеждаме различните сфери. Много от основите на вземането на политически решения са еднакви. Това е един от любимите ми слайдове, който показва, само че не знае дали го виждате. Невидима ръка, пазарен механизъм, не се вижда. Пазарът е нещо, за което трябва внимателно да говорим. От една страна трябва да сме наясно, че пазарът е изключително ефикасен. От друга страна трябва да осъзнаваме, че той има и своите ограничения и по какъв начин трябва да се коригират те е друг въпроса. Пазарът е също голям източник на економически просперитет. Той действа ефикасно в разпределянето на ресурсите, в предоставянето на информация от производителите на потребителите, но той действа единствено, когато правата на собственост са правилно разпределени, когато има ясни правила. И важна роля на държавата е да създаде тези правила. Това също е слайд, който показва равновесието на пазара. Европейци, които живеят в Лондон, Париж или други големи европейски градове, знаят, че некоординираните действия на хората не водят до особена полза. И ние съжаляваме хората, които прекарват 2-3 е, часа, пътувайки в е, градски условия. И а, това не преча да им се предлагат по-големи коли или също автомобили, които използват по-малко гориво. Хаксли, който е бил добър приятел на Дарвин, заявява в Брюксел има една рибарска експозиция. Така е било и през 1873 в Лондон. Той казва, че ловът на треска или на други видове е неизчерпаем. Нищо не може да засегне запасите от риба. Това изглежда е било така няколко столетия, но сега знаем, че ситуацията вече не е такава. Възможно е да изчезнат риб, риби, видове риби. И това е свързано с погрешното възприятие на функцията на рибарството, а именно линейното виждане. Това е производственото разбиране, което може би е добре за производството на, на цимент или на изграждането на пътища. Колкото повече ресурси се влагат, толкова повече а, е продукцията, но това не въжи за рибарството, защото повече вложени средства могат да доведат до по-малко извлечени ресурси. Необходимо е да се прави оценка на запасите в водите на Европейския съюз. В зелените са максимално устойчивият улов, в оранжево малко над тези лимити, а с червено това е прекомерен улов. Три четвърти от запасите са обект на свръх риболов. Така че сме от погрешната страна на тази крива. Дори, дори от най-либералните ми колеги економисти от е, Чикаго са съгласни, че има проблем на пазара, когато става дума за океанския риболов. Ако имаме предвид, че е, рибарите е, покриват собствените си разходи, но не и тези свързани с изчерпването на ресурса. И това е лошо за общите блага. Общите блага могат да действат добре, но ако няма собственост, ако има изцяло свободен достъп, тогава се стига до трагедията на изчерпването на ресурси. Затова ни е нужна политика. Ние всъщност имаме такава политика в повечето държави по света. За съжаление обаче, това често е погрешна политика, политика, която задълбочава проблемите на пазара. И сатиричната страна е, че ако рибарите не ловят достатъчно риба, им се дават по-големи кораби и по-големи рибарски мрежи. Необходимо е при формирането на политиката да разбираме каква е структурата на правата. Не твърдят, че тези права могат да са частни, те могат да принадлежат на държавата или на кооперации или на колективи, но те трябва да принадлежат на някого. Съвсем ясно. И прихвалямите риболовни концесии могат да са добро решение. Те могат да съчетаят и известна стабилност на активите, както каза госпожа Радос по-рано. Рибарите ще могат да получават заеми от банките, т.е. трябва да има стабилност на активите. Освен това, те трябва да са формулирани във връзка с прехвърлямите риболовни концесии под формата на процент от запасите. Така ще има биологическа гъвкавост. Така преговорите между регулаторните органи, рибарите няма да бъдат толкова ожесточени. Нека сега да разгледаме как се определя прехвърляемите риболовни концесии. Това е право, което може да бъде отнемано, то принадлежи на държавата. Това е право да се използват някои риболовни възможности. Има това се изразява или под формата на улов, или на риболовно усилие. И така, в рамките на прехваляемите риболовни концесии имаме а, различни инструменти, като индивидуалните прехваляеми квоти, както и системи базирани на определени райони или пък системи наречени търф. Много държавите, които прилагат прехвърляемите риболовни концесии, имат много натрупан материал по въпроса и аз ще се спра съвсем накратко на някои от публикациите. Тук е отразено едно от изследванията, което е обхванало около 50 американски стопанства, рибни стопанства. Тук виждате въвеждането на прехвърлямите риболовни концесии. Преди това е имало свръх риболов, имало е не спазване на изискванията в продължение на много години. И след въвеждането на прехвърлямите риболовни концесии няма вече свръх улов. По същия начин въвеждането на прехвърляемите риболовни концесии води до намаляването на изхвърления улов. Това не означава, че не са необходими отделни разпоредби за изхвърленията, но чрез прехвърляемите риболовни концесии се улеснява положението и се намалява броя на тези изхвърления. В проучването също се посочва, че чрез концесиите се решава въпроса за свръхкапацитета. Флотите се намаляват почти на половина от предишния си размер в срок от 5 години. И това е свързано с увеличаване на доходите на хора, подобрява стабилността, по отношение на работните места. Така че има, може би, по-малко на брой работни места, но по-голям процент на стабилни работни места, на пълен работен ден, които са по-стабилни. Като цяло, прехвърляемите риболовни концесии създават възможности да се разрешат проблемите на пазара – Създава се възможност за възстановяване на запасите, създават се по-добри възможности за рибарите, както на тези, които остават в е, сектора на рибарството и тези, които решават да напуснат този сектор. Въпросът за прехвърляемостта, за търгуването с концесии е много важно, особено за тези рибари, които искат да напуснат този сектор. Разбирам, че има много скептично настроени хора а, по отношение на това решение, но аз а, смятам, че трябва да сме внимателни как ще а, формираме тези концесии. Ако те имат успех, обикновено те се въвеждат във времена на криза, защото в такива моменти се прави и нова политика. В моменти на криза, когато намаляват, намалява улова, тогава има по-голям недостиг и може би тогава не се обръща чак такова внимание на това, на кого се предоставят правата, ако тези права станат постоянни, защото няма особен интерес към начина по който са формирани политиките ни или са сключени договорите ни или по други причини. Тогава се стига до възстановяване на рибните запаси, и а, те стават по-ценни. Но има риск да се създаде неравнопоставеност. Към този момент това не е, не е нуждо. Когато се въвеждат а, такива инструменти в а, миналото, можеше да се отдаде това на невежество, но сега ние знаем как действат тези инструменти ако раздаваме ценна собственост на бизнесмени, тогава можем с лекота да определяме правила. И едно от тези правила би могло да бъде, ако акциите станат ценни, тогава в известен смисъл те могат да бъдат облагани с данък в бъдеще или пък процент от тях да бъде вземан за сметка на държавата или да се използват някои други механизми. Правилата могат да водят до възлагане на прехвърляеми концесии на колективи или на отделни лица, на определени видове кораби. Може да има също горни граници, има също, може да има ограничения за прехвърляемето, може да има разпоредби, свързано с това дали на борда има собственик, и за да обобщя, бих искал да кажа, с свръхкапитализираните рибни стопанства, които фигурират на много места, има нужда от рационализиране. Този отрасъл, както и много други, вероятно ще продължи да се рационализира. Прихвърляемите риболовни концесии могат да допринесат за по-голяма справедливост на процеса, по-екологосъобразен да бъде той. Става дума за това да има правилен дизайн. Но разбира се, за 15 минути аз не мога да навляза в подробности как да стане това, но този дизайн трябва да отчита биологическите реалности, регионалните разлики, културните разлики, политическите, както и а, други разлики, но трябва да се базира на научни доказателства. Не е възможно да се разпределят повече неща, отколкото е биологически устойчиво. И за това трябва да сме внимателни с субсидиите за нещо, което и без друго вече е в такива големи мащаби. Благодаря. Благодаря господин Стърнер. Това беше много ясно изложение. Искам да ви благодаря за него. На следващо място ще изслушаме господин а, Фредерико Фед... Перерия, председател на Федерацията на синдикатите в сектора на рибарството. Не зная дали сте разбрали мой испански с шотландски акцент. Давам думата на господин. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността, която ни предоставяте да направим нашата презентация тук пред вас по тема, която за нас е много важна, имайки предвид, че в Португалия това е един много важен сектор. Ние не сме съгласни с създаването на система основана на прехвърлямите риболовни концесии. Дори и в версията свързана с която е задължителна. Въпреки, че те, тези прехвърлями концесии се могат да се използват само в държавите членки, които ги приемат. Дори ако тези концесии биха имали някакъв положителен ефект, фактът, че те няма да бъдат прилагани към дребномащабния, към непромисления риболов, то това няма да помогне за опазването на общностните ресурси. С управлението на ресурсите, въпреки че от практична гледна точка, а, ние искаме да говорим не само за рибите, също така и за мекотелите и за административни мерки в географски регион. Но не, Наистина не сме съгласни с прехвърляемите концесии. Това предложение не взима предвид голямото разнообразие на риболовни дейности в Европейския съюз. Дори самата Европейска комисия не би могла да го а, приеме, защото това ще означава даване, прехвърляне на собственост върху тези концесии. И няма да има полза нито за самия сектор, нито а, за екологичните аспекти. Госпожа докладчикът, госпожа Родост, говори за това, когато посочва, че прехвърляемите квоти сами по себе си няма да ограничат а, капацитета, риболовния капацитет. Тоест, това, което ще постигнем е създаване на повече трудности. В крайна сметка ще, ще се получи концентрация на тези риболовни права, а никой не желая това. В най-лошия случай дори може да говорим за спекулация а, с оператори, които са извън този сектор. И това е много притеснително за нас. За този сектор голяма опасност представлява това. А, извинете ме. Това ще направи всички други опити за устойчивост на сектора без, без ефект. Ефектите, които ще постигнем по такъв начин, не са ефектите, които желаем. Освен това, като преобразуваме тези права и квоти, ние поемаме реална опасност инвестициите и желанието тези инвестиции, които са направени да бъдат възвърнати възможно най-бързо, да се превърнат в единствен приоритет. И имайте предвид и спекулацията, за която вече говорих. За разлика от а, препятствията и негативните ефекти, а, предимствата които се споменават, когато говорим за прехвърляемите концесии, са в сферата на пожеланията. Защото трябва да бъдат търсени възможности, предпазни клаузи, изключения и това само по себе си показва, че не сме сигурни в възможните ползи. Политиките, които имаме в настоящия момент, не са политиките, които искаме, както по отношение на ресурсите, така и по отношение на социалния и економически аспект. Системата на квотите, така както прилагахме, не е единственият отговорник за ситуацията, в която се намираме. Проблемът е, че имаме една неправилна централизация на процеса. Научните среди дават едни препоръки, но след това се прави точно обратното. Или поне не се взимат предвид тези препоръки. Защото имаме защита на националните интереси, борба за повече квоти и така нататък информацията, която се, с която разполагаме за улова, не е достатъчна. А рибарите, а, на рибарите се налагат все по-големи ограничения, но те не получават компенсация за усилията, които полагат. Като последствие имаме управление на ресурсите, което не е адекватно и не е надежно и не е последователно имайки предвид, че това, което искаме е устойчив риболов. За разлика от практиката, а, нашето становище е не само, че трябва да имаме децентрализация и управление на местно ниво, трябва да се взимат а, характеристиките на всяка страна, на всяка флота, на всеки регион. Освен това, се основава и на научната мисъл. Би трябвало рибарите да бъдат включени в прилагането на риболовната политика. Трябва да се настоява а, да не бъдат а, концентрирани тези права в ръцете на комисията. Защото много често ние тук а, не взимаме предвид а, реалността такава каквато е. Всичко се превръща в а, едно управление, което е трудно приложимо на практика. Тенденцията винаги да се а, изграждат а, мерки за контрол, които са все по-ефективни и по-ефективни, означава, че наистина имаме трудност при прилагането на тази централизирана политика, която не взима предвид интересите на засегнатите страни. Подкрепа на рибарите – е един възможен вариант да излезем от а, тази ситуация, в която се намираме и също така възможност наистина да постигнем един устойчив улов. Това е единствено също така получаване на компенсации от рибарите, които не могат да, заради тези проблеми, не могат да реализират своята дейност. Това е стратегическо, имайки предвид контекста, в който говорим. И накрая искам да кажа, че това, което се случва в моята страна е неприемливо. Дейността по риболов, ловенето на сардини е забранено и това води до отрицателни последици и за собствениците на кораби, и за рибарите. Благодаря ви. Благодаря, господин Перейра. Искам да ви кажа, ако искате, можем вече да започнем с втория панел. Ще чуем презентациите на нашите гости и след това вече ще започнем с въпросите и отговорите. Мисля, че по този начин ще спестим време. Добре ли ви се струва? Добре. Тогава минаваме веднага към втория панел. Темата е альтернативи за системите на прехвърлямите концесии, както направихме и с първия панел. Всеки ще има някъде 10 минути. На първо място даваме думата на господин Макинко, професор в университета в Роуд Айланд и също така съвет в научния комитет на а, съвета по риболовно управление. Имате думата. Uh, uh Благодаря. Благодаря много за поканата. Опитах се по някакъв начин да обобщя двете теми, първия и втория панел на нашата конференция, защото е важно да се вземат предвид и двете заедно. хем да видим целесообразността на системата, хем да разгледаме и нейните альтернативи от гледна точка на бъдещите поколения. Тук трябва да разберем. тук можем да разберем проблемите в настоящото предложение, само ако внимателно разгледаме всички други възможности. Смятам, че професор Стърнер добре обобщи нещата, когато каза, че прехвърлямите риболовни концесии представляват ограничение в предписанията, основани на права, които се дават на риболовни предприятия. има известна близост с частната собственост, но тук трябва да сме много ясни. Е, тук говорим за нещо като приватизация. Тоест, а, тези мерки се основават на 60 години економическа литература, бореща се за приватизацията. И тук искам да поговоря за модела на приватизацията и за нацията. Кой печели, е, използвайки ресурсите? Повечето риба, която се улавя, се улавя по квоти, които са наети. Кой улавя тази риба? По модела на приватизацията и е, съгласно направеното сега предложение, аз смятам, че това на практика представлява конфискация на богатство, задължителна конфискация на богатство, отчуждаване. Япе Холст, датски изследовател, е изготвил тази графика, оценяваща промените в риболовните кораби от 2005 насам, когато са въведени индивидуалните прехвърлями квоти и в Дания. Червените знаци на картата са риболовни пристанища, на които вече няма кораби, риболовни кораби, а пък жълтите с точка са онези, където корабите са намалели до под 50%. Подобно е положението в Аляска и в Исландия. И така, това е един модел на приватизация. По този начин на практика се стига до един институционализиран канибализъм. Малко иронично се говори за управление на капацитета, но всъщност е, последиците за изолираните рибарски общности и населени места са ужасяващи. Хайде сега да поговорим за модела на приватизацията и за бъдещите поколения. Бях в Австралия за да изнеса лекция, тогава говорих за въздействието на прехвалямите риболовни концесии върху бъдещите поколения. Там имаше един новозеландец, съветник към е, губернатора на Виктория, той защити програмата, каза следното. Младите хора в, Северна, в Нова Зеландия не искат квоти, защото е твърде скъпо. Те по-скоро искат да имат кораби и ловят риба по квотите, които се притежават от корпорациите, включително и корпорациите на Маори. И така, тук вече се вижда, че бъдещото поколение се трансформира в една в черноработници. А, това е. Това е резултата от приватизационния модел, така че трябва да имате предвид това. От тук нататък, можем ли да говорим за целесъобразност тук? целесъобразно ли е да се отнемат правата върху ресурси по време на економическа криза и задължителни мерки за бюджетни ограничения. Документ на Европейската комисия по реформата на общата сълско-стопанска извинете, общата политика в областта на рибарството заявява, че целта е да се управлява свръхкапацитет. Как обаче, до каква степен тук говорим за целесообразност? Щом има задължителни мерки за затягане на коланите, как може да се приведат аргументи в полза на отнемането от хората на права. Тук трябва да се съсредоточим върху капацитета и от гледна точка на качеството и от гледна точка на количеството. Не става дума дали има повече или по-малко кораби, а как ловуват. Както казах, Целта, както се заявява, е да се управлява капацитета, но според мен представлява това е път към е, канибализъм, защото не се говори изобщо за качеството на риболовното усилие. Опитът ми в управлението на рибните запаси в Аляска ми показа доста неща – не мисля, че е, е разумно да се обвиняват риболовните кораби за лошото управление на смъртността сред рибните запаси. Защото проблемът тук всъщност е именно смъртността, а не непременно риболова. И така, според мен, моделът на приватизация пропада и на теста за пропорционалност, и на теста за субсидиарност и така. Единственият начин да се въведе тази система е да се заложи на изключителните компетенции, които Европейският съюз има в областта. Не мисля, че по някакъв начин това ще допринесе и за постигането на целите на Европейската стратегия за 2020 година. Виждате какво става с квотите в Исландия. А какво можем да кажем за това, доколко а, се постигат е, социални и екологични цели? Няма особени доказателства. Да не говорим, че начинът по който се предоставят концесиите ги прави необратими като система. Всичко е оставено на планирането на подробностите по квотите. Тоест, оставят се в ръцете на държавите членки, които пък от своя страна трябва да се погрижат да няма спекулация. Това е изключително наивно – Опитът по целия свят показва, че всъщност така се отваря път, златния път за спекулацията. Така че, ако наистина си мислите, че може да проконтролирате спекулацията, помислете пак. Много се опитвахме да го направим в Аляска. Имаше много строг контрол. Ето, например, по отношение на писията – обаче, въпреки контролните мерки, се оказа, че е много трудно да се контролират всички прехвърляния. И така. Ако въобще да си говорим за предпазни мерки, ам, това е просто е прах в очите. Ам, това, тези концесии са един троянски кон – така през задната врата се вкарва дерегулация на пазара. При последната програма в Съединените щати и в Нью Ингланд, когато се направи опит да се въведат предпазни мерки възоснова на модела, въведен в Аляска – индустрията а, надигна много силен глас, мерките не бяха въведени и а, сега се чудят как да оправят нещата. Сега да поговорим за прехода към други варианти. Всъщност се заговори за преход, обаче няма никакъв преход, просто хората се хвърлят направо в студената вода и всеки се оправя както може. Какво мога да предложа аз тук? Да се прибягва към наемане на риболовните концесии от публични собственици. Много добре знаем, че този тип наемане на концесии е полезно. В Аляска имаме 30% наемане, а има и много риболовни предприятия, при които 80% от концесиите са наети. Така че е много по-добре концесиите за риболов да отидат в ръцете на настоящите публични собственици, а не на няколко огромни частни риболовни предприятия. Същевременно трябва да се прибегне към мерки за облегчаване на преходния период в съответните общности, които разчитат на риболов. Оттам нататък. Нали все говорим за околна среда, за, за екологични критерии, за социални критерии? Вижте критериите, изложени от зелените в Европа. Те са на екрана могат да се използват различни условия, например стандартни лицензии. Ако е задължително да се работи с концесии е, вместо с лицензии, тогава трябва да се работи с умножение. Т.е. да се умножи процента, който се полага по прехвърляеми концесии – във вид на процент по а, общия допустим улов за годината. Това е стандартният подход, а аз предлагам всичко това да се умножава по още един множител – и само с този множител ще можем да решим въпроса. Това е опитът по света. А, това, което аз представям, е сериозно аргументиран доклад против настоящото предложение. Защото рибата е на всички. Тя е публично достояние. Ако се разпределят привилегиите за достъп до нея, това е приватизация. Благодаря, господин Мачинко. А сега господин Полаш, заместник ръководител на мисията на Нова Зеландия пред Европейския съюз. Благодаря, господин председателю. Радвам се, че имаме възможност да участваме в днешната дискусия. Моето изказване ще се базира на опита на Нова Зеландия в прехвърляемите риболовни концесии и индивидуалните прехвърляеми квоти. Системите за управление на базата на управление на права действа добре в големи рибни стопанства. Благодаря, че ни поканихте вашата комисия. Можахме да слушаме другите изказвания. Ние имаме вече доста натрупан опит в Нова Зеландия през последните 25 години. Съвсем накратко да ви запозная с рибното стопанство имаме 4,4 милиона квадратни километра изключителна економическа зона, 70% под 1000 метра. имаме също различни видове, които са на средна и дълбок, голяма дълбочина. Имаме видове, които са много ценни, на висока цена имаме около 90% износ на продукти. Основните ни пазари са Китай, САЩ и други. Ние сме петият по големина износител. Нетърговския риболов. В този сектор имаме някои особености. Ние извършваме крайбрежен риболов предимно. По договора от Айтани 20% от новозеландците са любители рибалеви, обичат да ловят риба като спорт. През 80-те години ние бяхме изправени пред класическите проблеми, за които чухме и днес. Имаше свръхолов, бяха свръхкапитализирани промишлените ни флоти. Всичко това се отрази и на риболова като начин на прикарване на свободното време. 20% от населението сега са любители рибари. Имаше също проблем с дълбоководния риболов. Въведохме система за управление на квотите – Целта беше да се възстанови рентабилността на общностите, които зависят от рибарството, да се избегне свръхкапитализацията или свръхкапацитета, да се ограничи улова, да се сведат те до максимални устойчив улов. Тази е, система съществува вече от 25 години и имаше значителен процес на адаптиране. Сега системата е добре утвърдена и се приема от основните заинтересовани страни. Бяха извършени доста промени след въвеждането на системата. Аз съм работил на времето в Министерството по рибарство, но основните принципи все още остават. Определени ограничения за улова, да няма изхвърляне, да има индивидуални прехвърляеми квоти пазарите да определят разпределението на търговските усилия и имаме силно прилагане на контрол върху системата за управление на квоти. Системата използва индивидуални прехвърляеми квоти почти за всички видове риболов. Имаме над 90 вида Имаме 633 различни вида. Правим разграничение между максимално допустим улов и максимално допустим търговски улов за различните видове риба. Тези индивидуални квоти са прехвърляеми. Те генерират годишни права на улова ние а, имаме ограничение между 10-45% от общо допустимия търговски улов. Освен това, не се разрича, разрешава а, собственост а, върху корабин от чужденци. Ние използваме в много голяма степен индивидуалните прехвърлями квоти. Имаме система, според която всички уловени риби трябва да бъдат разтоварени на сушата. Имаме наблюдатели, имаме системи за контрол по море и въздух. Ние разпределяме квоти, без да се преминава през процедура на тър, търгове, наблюдатели, изследователи могат да използват възможностите. Как изглеждаха нещата преди 20, след 25 години? Имаме две цели – за управление на системата, устойчивост на ресурсите. Имаше доста голяма промяна. 66% от всички е, разтоварените количества голям процент е, са над биологическата ниво. Всички, които са под BMSY и в биологично чувствителни райони, се наблюдават. 30% от изключителната економическа зона е, е защитена. Имаме също забрани за улавяне на морски птици и някои други съпъстващи видове. Що се отнася до економическите ползи, имаме конкурентоспособна но рибарство. Виждате от този слайд, че през първоначалните години имаше рязък спад в регистрираните плавателни съдове. Сега има стабилизиране на едно ниво. Има връзка също между флотата и резултата от устойчивостта. Ние имаме вече опит от 25 години в прилагането на система за управление на квоти и виждаме а, изравняване на общо допустимия улов, както и на флотите, които са нужни за да се реализира този улов. Няма държавни а, субсидии, които да изкривяват пазара. Ние преминаваме от а, вътрешен крайбрежен улов към модел, ориентиран към износа. Първоначално виждате на този слайд, че имаше а, рязка промяна в собствеността на корабите. Някои решиха да напуснат сектора сектора, използваха индивидуалните прехвърляеми квоти, за да могат да направят това. Сега имаме около 3000 собственици на квоти. Мисля, че това е добър показател че нямаме големи кооперации, корпорации, извинете, които да притежават целите квоти. Имаше също значителен на промяна в обемите и в, на износа. Приминахме също и към използване по-селективни риболовни съоръжения – Има подобряване на биологическото състояние на ресурсите. Това има и економически измерения. Подобрява пазара на рибни продукти също. Има сериозно намаляване на намесата на държавата. Няма субсидии. Разчита се на индустрията да се структурира според действието на пазарните сили. Също има намаляване на свръхкапитализацията и подобряване на ефикасността. Подобрена е, е също прозрачността, гъвкавостта в управлението на ресурсите. Има някои предизвикателства, свързани с управляването на системата за управление на квоти, Необходимо е да се администрира тази система. Трябва да съобразяваме с местните условия, с местните изисквания, свързани с политиката. Първоначално имахме сериозни проблеми с разпределянето на квоти, но ние постепенно примахнахме разрешителните, използвахме по-голяма ангажираност, за да видим кой трябва да получи достъп до квотите. Използваха се исторически данни за улва за целта. Освен това, преминахме към пропорционални индивидуални прехвърляеми квоти. Правителството участваше на пазара. Така сведохме нещата до процент от квотата. Какви са полуките, които можем да си извлечем от нашия опит? Разбира се, всичко зависи какви цели сте си поставили за управление на системата на права. Трябва да се фокусираме преди всичко върху економическата ефективност и на тази база да се правят нужните избори на политики Основното за нас беше да работим съвместно с представителите на сектора и това беше много успешно в Нова Зеландия. Ние определихме какви са проблемите в различните видове риболов. Имаше спад, например, преди 5 години в улова на акули и някои други видове. И сектора настояваше правителството да намали квотите за тези видове. Системата, която изградихме, позволяваше да се използват историческите данни за улова, за да се определят квотите. Имаме много строго специфицирани индивидуални прехвърляеми квоти. Това е заложено в закона, което е сигурност за инвеститорите, както и за тези, които участват в риболовните дейности. Беше важно също да се запази любителския, както и древномащабния риболов. Искахме да не се отрази неблагоприятно нашата политика върху различните конкуриращи се сектори. Искахме също да вземем предвид и важността от интегрираното планиране. Интегрираното планиране е много важно. С господин Кадек сме на едно и също мнение. Също имаме и обща страст ръгбито. Отново искам да кажа, че с удоволствие за мен ще отговоря на ваши въпроси. Мисията на Нова Зеландия тук в Брюксел е на ваше разположение бъдеще. Благодаря ви. Следващият гост, господин Фернандо Гонсалес Лаксе, професор по приложна економика към университета Коруния, Испания. Испания. Благодаря много, господин председател. На първо място искам да благодаря на Комисията по рибно стопанство към парламента за тази инициатива. Вече знам, че това не е подходящият момент. Това не е момент да говорим за историята на общата политика в областта на рибното стопанство, но вече минаха 29 години, в които ние говорим за едни и същи въпроси, но все още не сме намерили разрешения. През 83-та година се зароди общата политика в областта на рибарството. Сега сме вече април на 2012 година и продължаваме да се занимаваме с почти едни и същи въпроси. Така че отговорността е на всички, както на научните среди, групата, която представлявам днес, и на рибарите, и на политиците. Несъмнено, има а, противоречие, и това искам да го кажа изрично, между различни аспекти на общата политика в областта на рибарството. Между управлението, между устойчивостта, между економическата конкурентоспособност и влиянието върху заетостта, върху доходите и така нататък. Очевидно, това доведе до факта, че опор е ориентирана към краткосрочни инициативи, създава конфликти и позволява а, да се договарят въпросите между отделните актьори. Така че в тези обстоятелства а, се зарастат и препоръките на учените. Александър Пройс и Фройс в а, една своя статия, която е отлична статия, казва просто, че 22% от рибните запаси няма да достигнат а, биомасата, която гарантира а, устойчивост в, в период по-малък от 5 години. И също така, че много рибни запаси, 39%, нямат да могат да спазят тези ангажименти. От нашия университет, Коруния и Сантяго, които се намират в риболовен район номер едно в Европа, Алис, Галисия, анализирахме различни променливи, като УВА, като УВА за единица усилия, като възстановяването, попълването на запасите и резултатите не са много, много оптимистични. Това, което е осъществено в опор, не е целесъобразно, нито от гледна точка на екосистемите, нито от економическа гледна точка. Така че мисля, че е добре да разберем какво означава рибен ресурс. Позволете ми преди да започна с днешната тема да говоря малко за това. Риба, запаси, популация – те не винаги имат един, ед, и същи капацитет на възпроизвеждане. Защо? Не се намират на едно и също място, а, те а, са мобилни. Така че, очевидно, имайки предвид тези характеристики, това е големият проблем, който имаме както економистите, така и тези, които се опитват да управляват а, този сектор. Така че трудно е Трудно е да се а, планира възпроизводството, трудно е да се предвидят и управляват рибните ресурси. Защото те не се намират на определени фиксирани места, не се възпроизвеждат а, по някакви предвидими разчети. Така че в този смисъл е очевидно, че когато някой иска да разреши въпроса, то това не може да стане, ако моделът не функционира. Може да видите графиката. Имаме улов, имаме и усилие. Виждате, усилието се повишава, увеличава се и уловът. Но в определен момент започва да намалява. Какво общо има това с запасите? Какво ще се случи след това. Ако а, видим а, запасите с цените, очакванията за по-малки запаси водят до по-високи цени. Какво става между улова и цените? Ако има повече улов, тогава цените първо а, намаляват и след това се покачват. Тоест, виждаме модел, който не функционира. Модел, а, който а, разочарова много а, рибари, които в Испания, например, в Галисия, виждат, че моделът на управление на общата политика в областта на рибарството не е базирана на добри принципи. Защо? Имаме а, относителната стабилност, този принцип, който ограничава рибарите. Ням, има разлики между предлагането и търсенето. Контролът не е стриктен. Има различно третиране по отношение на санкциите и рядко, много рядко оценяваме поведението на производителите. Сега ще се центрирам върху, върху, върху риболовните концесии това е а, право, което се предоставя на индивид или на група с а, цел експлуатирането му а, на определен а, рибен, риболовен ресурс в определена зона. Тоест, това е право, което се предоставя индивидуално и, и най-вече на определени звена. На основата на тези а, права и концесии се прилагат стимули – т.е. става въпрос да се въздейства върху мотивацията на производителя. Следователно, кои са характеристиките на концесиите? Първо, ексклюзивност, ексклюзивност второ, прехвърляемост, сигурност и продължителност. Ексклюзивност. Не може да има намеса от други. Т.е. става въпрос за индивидуално право, което вече е предоставено означава изключване. Някои са вътре, други вън. Прехвърляемост. Това означава да се преотстъпят, да се дадат под найем, да се продадат тези концесии, сигурност, да може да се защитаваме пред каквото и да е нарушение. И а, вече а, срокът, продължителността. Защо тези а, концесии, тези рибни права са а, зарастат? Първо, за да може да се отговори на тра- трагедията на комуните. Второ, защото се опитваме производителите да имат разумно поведение, а не индивидуално поведение, т.е. да премахнем а, олимпийското надбягване състезание за риболов. И също така да гарантираме дългосрочната устойчивост и краткосрочната рентабилност. Какви предимства има този модел? Първо, стимулира а, намаляване на риболовния капацитет. Вече говорихме за конкретни случаи, където функционира успешно. Подобрява условията на труд, т.е. ще работим по-малко дни и безопасността на борда ще бъде по-добра. Увеличава се а, економическата ефективност. Защо? Цените ще се повишат, ще престанем да а, ходим на, да, да ловим риба, просто е така заради а, спорта. Ка, а, продуктите ще бъдат третирани а, така, че да се гарантира по-добро, по-добро качество и също така ще чувстваме тези концесии като свой това означава, че ние ще а, гледаме а, с други очи на ресурсите. Но има естествено и отрицателни неща. Има краткосрочно въздействие в социален аспект. Защо? Защото ще има значително намаляване на възможностите за риболов. Освен това, ще бъде по-трудно за младите хора. Младите хора да могат да придобият тези права. Защо? Нямат пари и няма да им дадат финансиране. Събирането на права в малко ръце, т.е. концентрация. Това може да доведе до монопол върху определена зона вие знаете, алчност от страна на някой, за което пък ще доведе до тази концентрация. Също така може да има превишаване на индивидуални квоти, а, на изхвърляния и а, това да не бъде декларирано. С а, тези характеристики, според а, мен, а, това са основните точки могат ли а, да бъдат, а, могат ли да характеризират всички а, риболовни стопанства? Не, не мисля. Има а, крайбрежни а, стопанства, крайбрежен риболов, което а, не би позволило тези а, концесии да бъдат приложени на тях. Втори въпрос. Дали държавите членки или Европейският съюз трябва а, да въведе тези концесии. Трябва да помислим добре върху този въпрос. Това процес на държавите членки или на Европейския съюз е. Според мен, след като имаме опор, то трябва да мислим в общностна перспектива. Естествено, това е мое лично мнение. Но крайна сметка а, трябва да видим и дискриминация, която се появява в областта на общната политика. Прилагането трябва ли да бъде задължително? Трябва да видим а, само тази част, за да се намали свръхкапацитета трябва да се постигне максималният устойчив улов или пък трябва в дългосрочен план да се опитаме да защитаваме тези, нивели, тези нива. Представителят на Нова Зеландия каза някои правила, както и представителят на Северна Америка как, да, как производителят да започне да чувства а, тази тема като своя. Защото рибарят е този, който ще отиде и който ще лови. За него риболовът е нещо индивидуално. Но трябва да знаем, че концесията продължава определен брой години и за тези години дава някаква гаранция. А, паричната стойност. Каква цена трябва да има. След като това е политика свързана с стимулите, трябва да знаем отговора на този въпрос. Трябва също така да комбинираме устойчивостта, биологичната устойчивост в дългосрочен план с економическата рентабилност в краткосрочен план. В крайна сметка трябва да оценим нови а, начини на поведение. Според мен трябва да видим какъв е интересът на рибарите, на притежателите на тези концесии. Защото вече видяхте, може би в последния параграф, концесиите могат да представляват една истинска бариера, входна бариера за тези, които искат да се занимават и да работят в този сектор. Имаме един максимален и един манимален прак. Какъв е дебатът? И вече свършвам. В крайна сметка, с тези концесии на собствениците се предоставя право да дават под найем или да продават а, а, тези права. Това е ограничена приватизация, която се предоставя от регулаторния орган. Това беше казано и от, и от представителя на Португалия. Но, освен това, въвежда и а, цена. Това струва пари, това е интересно за да може а, да се замислим за него и в бъдеще. На трето място, мисля, че има нещо много важно, което трябва да съчетаем. Риболовното право трябва да бъде тясно свързано с политиката на управление. За какво ни служи да дадем това право, след като не упражняваме контрол върху риб... управлението на риболова? И има риск да се премине от логиката на а, притежанието към логиката на собствеността. Какво означава това? Едно е да използваш а, едно публично благо, предоставено от регулаторния орган и друго е това благо да се превърне в ексклюзивна собственост. С а, тези условия, с тези идеи, това е крайното послание. Не трябва да се прилагат тези концесии към всички, трябва да се види кой печели, кой не. Благодаря много. Благодаря много, господин Гонсалес Лаксе. А сега добре дошъл и даваме думата на господин Шон О'Донахю от името на Федерацията на ирландските рибари. Thank you, uh, thank you very much, Chair, Chairperson, and sorry, but I got, uh, I had to attend. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че нямаше как да дойда по-рано. Участвах в друго заседание, така че много благодаря, че взехте това предвид и променихте дневния ред. Въпросът, по който ме помолихте да говоря днес, беше съвсем конкретен – Става дума за това дали прехвърляемите концесии за риболов са подходящ инструмент за справяне с свръхкапацитета и за управление на флотата. Ще отговоря направо. Според мен отговорът е, и аз ще ви дам добри е, аргументи за това, отговорът е не прехмерямите риболовни концесии не са а, решение нито на свръхкапацитета, нито на потребностите за управление на риболовния флот. Ще представя четири основни аргумента в подкрепа на своето заключение. Първо, социално-економическите въпроси. Ще ви покажа няколко слайда, които показват драматичните последици от въвеждането на задължителни прехвърляеми риболовни концесии върху рибарските селища. Втората причина, поради която отговорът ми е не, е, че просто няма как да има предпазни мерки. Предпазните мерки не действат. Имаше такава предложение в идеите на комисията. На трето място, по никакъв начин тези концесии не засягат свръхкапацитета. Много важно е да се разбере какво се има предвид под понятието свръхкапацитет и ще говоря за това. И накрая, четвъртата причина, преди която това предложение не е ефективно, е свързана с сериозни финансови проблеми, до които може да се стигне. Но най-важният проблем тук, от който ще започна с социално-економическите въпроси. Преди това обаче, може би е полезно да си припомним какво по-конкретно съдържа предложението на комисията. И тук на екрана съм го обобщил в четири основни елемента. Най-важният въпрос, свързан с прехвърляемите риболовни концесии, е, че те са задължителни, т.е. приложението им, въвеждането им е задължително във всички държави членки. Ограничението във времето е 15 години. Прилагат се само за кораби над 12 метра. И има специални разпоредби по отношение на уреждането на концесиите. Но тук проблемите идват от е, идеята за задължителност и за прехвърляемост. Защо? Това е проблем. Изразил съм няколко основания на екрана. И така, по отношение на социално-економическите въпроси, защо задължителността е такъв голям проблем? Ами защото така ще се си стигне до концентрация на собствеността върху квотите и в рамките на държавите членки – и между държавите членки. Това е доказано. Економическите ползи вече няма да отиват в местните селища, които зависят от риболова. И така риболовните общности просто ще бъдат унищожени, ако има задължителност във всички държави членки. Тук е, ще използвам един пример, който много добре иллюстрира казаното от мен. Ще използвам примера, който аз лично най-добре познавам – с пристанището Килибекс в Ирландия. Най-голямото рибарско пристанище. Около Ирландия има много води, богати на риба. И има множество риболовни предприятия, които имат достъп и квоти за риболов в тази област. Комисията е направила оценка на въздействието преди да направи своето предложение по общата политика в областта на риболова, което засяга 24 казуса в 24 случая в 5 рибарски области – населени места, зависещи от риболова. Докладът бе поръчен от Европейската комисия и проучи множество различни региони от 24 различни риболовни зони около Европейския съюз. В този доклад съвсем ясно се показва, че 82% от оборота на Килибек зависи от морски продукти. За другите райони около 11% е средното на останалите промишлености. В Килибекс имаме много висока зависимост от риболова. Ако средното за Европейския съюз е 14%, а при нас зависимостта е 82%. И така, едно пристание ще е като Килибекс при въвеждането на задължителни концесии за риболов просто ще бъде унищожено, защото много лесно. Собствеността ще се концентрира в ръцете на големите предприятия, които е, ловуват бяла риба, черупчести и мекотели, скумрия, сафрит и други. И така, в рамките на 4-5 години е едно пристанище като Килибекс, което в момента процъфтява, най-вероятно ще се превърне в град на призраците. И така, когато имаме концентрация и риболовът се отнеме, от рибарите в области, които напълно зависят от риболова, последиците са поразяващи. Затова трябва много внимателно да мислим за мерките, които се прилагат. Вторият аргумент, споменат многократно от комисията – е, че всичко това може да се продолее, ако се въведат предпазни мерки, които да пречат на концентрацията на собствеността. Е, нека да ви съобщя една новина. Всичко вече е решено от Европейския съд. В едно дело от 1991 година. Делото Factor Tame. Двете основни постановления на съда са не може да се дискриминира въз основа на национална принадлежност и се дава възможност да се вложи критерии от економически характер по отношение на зависимите от риболова общности – но на практика това няма да бъде направено. Проучванията в Великобритания го показват. Ето, през 2009 година бе направено едно проучване, което доказва, че след 10 години приложение на множество економически критерии, във всички случаи, където са били прилагани тези мерки, те са били заобиколени и в крайна сметка ползата от риболова на британските риболовни кораби, стигаща до Великобритания само 10%. Вече имаме достатъчно съдебни решения и разпоредби в договора, които предотвратяват възможността да се въведат реално достатъчно добри прехвърля... а, извинете, предпазни мерки по отношение на прехвърляемите риболовни концесии. Още една причина има. Прехваляемите риболовни концесии да не са подходящ инструмент. А именно това, че те не се справят с свръхкапацитета на флота. Заключението на Сметната палата от 2011 година е, че свръхкапацитета, риболовни свръхкапацитет все още не е нито дефиниран, нито определен количествено. което се отразява на политиката. Сметната палата разгледа капацитета и средствата, изразходвани от комисията. И в началото на своя доклад Сметната палата излага три основни заключения. Първото е, че настоящите дефиниции на риболовен капацитет не отразяват адекватно способността на корабите да осъществяват улов. Второ, няма дефиниция за свръхкапацитет на риболовната флота. И трето, таваните за капацитета не се не водят до адаптиране на този капацитет на флотата към наличните риболовни възможности. И така. Мисля, че това достатъчно ясно показва, че има огромна неяснота още от самото начало. Свръхкапацитетът. Говори се основно за економически свръхкапацитет. Основният въпрос е тук – един отделен риболовен кораб економически жизнеспособен ли е с наличните възможности за риболов? Въпросът не е лесен. Да поговорим, например, за разходите за горива. През последните 10 години те са се увеличили с 220%. Така че въпросът е доста сложен – Прехвърляемите концесии за риболов обаче няма да решат този проблем. Ако искате действително решение, трябва внимателно да се анализира флота, да се види в кои негови елементи има свръхкапацитет и ако има целенасочена схема за извеждане от експлоатация, тогава могат да се постигнат резултати. Това вече работи в Ирландия. Но най-важното тук е, че капацитетът, както е дефинират, дефиниран сега, е свързан само с брутото наш и киловат, и киловати. Не, това е достатъчно. Това не е достатъчно за дефиниране. Трябва да има яснота какво представлява економически свръхкапацитет. И накрая, в доклада си накратко описвам идеята, че прехвърляемите е, концесии за риболов няма да повлияят върху економическия свръхкапацитет. Там, където има такива концесии, реално целите в отношение на економическия свръхкапацитет просто не са били постигнати. И данните го показват. Напротив, вече има кораби, които са затънали в дългове, и вие създавате система, в която те трябва да търсят още пари, за да купуват нечи квоти. А в момента има банкова и финансова криза в Европейския съюз и по целия свят. Така че банките не са готови да предоставят средства в една област, която е толкова сложна и променлива, защото може да се окаже, че тази година нещата работят добре. Няма проблем с свръхкапацитета, на другата година проблеми има. И така, ако се въведат прехвърляеми концесии за риболов, всъщност вече се налага допълнителен натиск върху запаси, които вече са в тежко положение. Мисля, че решението е по-скоро в индивидуална и групова собственост на корабите, а не в прехваляеми концесии. Смятам, че прехвърлямите концесии не са подходящ инструмент за справяне с свръхкапацитета на флота и за управление на флота. Ако действително бъдат въведени такива концесии, това ще унищожи местните рибарски градчета и се надявам, че ще чуете моето предупреждение за поразяващия ефект на концесиите. Благодаря много. Това бяха презентациите на нашите гости, така че дебатът е открит. Вече чухме, всички говореха или за своя опит, който е положителен, или пък други, които са категорично против въвеждането на концесиите. Така че откриваме дебата. За момента 5-6 оратори. Добре. Така че имаме около 45 минути общо. Това го казвам, за да се ограничавате в времето. по 2-3 минути най-много всеки един от вас, за да има време и гостите да отговорят на вашите въпроси. Депутатите, които искат да вземат думата или а, задават своя въпрос конкретно към някой от гостите, или задават общи въпроси и после самите гости а, ще отговарят а, общо. Но нека първо всички да зададат въпросите си, а след това ще получим а, отговори от а, гостите. Господин Кадък. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на изказалите се до тук. Аз чух много интересни неща. Вие знаете моята позиция за въвеждането на прехваляемите риболовни концесии. Няма да припомням какви са мотивите ми. Само няколко бележки по казаното днес. Най-напред, за да се намале свръхкапацитета, трябва да определим какво означава свръхкапацитета. Трябва да знаем на първо място реалния капацитет на европейския флот. Това липсва към момента. Днес, независимо коя държава от Европейския съюз, може да въведе прехвърляеми риболовни концесии, ако желая. Дания, Швеция, също Обединеното кралство вече са го направили, така че всички държави са свободни да въвеждат или не прехвърляме риболовни а, концесии. Не виждам защо трябва да се законодателства по въпроса. Създаването на прехвърляеми риболовни концесии ще допринесе за опазване на ресурсите. Според мен това не отговаря на истината. Днес корабите извършват риболов, въпреки че има квоти, да речем 100 тона днес, това ще бъде така и утре. Спекулацията, пазара са тези, които решават. Очевидно, последиците са постепенното изчезване на непромишления риболов. Затова прехвърляемите риболовни концесии не са добра формула. Евентуалните защити, които се предлагат от комисията, ще противоречат на договора и ще могат да бъдат атакувани от съда. Няма да повтарям всичко. Вие знаете становището ми по прехвърляемите риболовни концесии, но намерих вашите изказвания за изключително интересни. Следващия оратор. Eh, благодаря. На първо място благодаря на всички докладчици. За мен това беше много интересно. Ще акцентирам а, моето изказване върху няколко въпроса. Вие защитихте идеята, че въвеждането на тази система е сложило край на свръхкапацитета и е намалила значително флотата. Дава, това е довело до стабилност на тези, които са запазили работните си места. Какво се случи и кой пое намалянето с 50% на флотата? Какво се случи с тези кораби, които са били оттеглени. Кой пое разходите за 50% от работните места, които са били изгубени? Как е разрешен въпросът с работните места на жените? На много места, в много държави, жените работят, да кажем, дори неофициално, мълчаливо. Получиха ли те помощи от държавата, за да може да се справят с въвеждането на тази система? Имаше ли помощ за подновяване на флотата, защото съм съгласна с господин Кадек по отношение на това, че броят на правата са същите, но концентрирани. Концентрирани в по-малко ръце. Но искам да разбера процедурата. Как стана? по отношение на непромисления риболов. В Нова Зеландия се постави определена цел и а, рентабилността, економическата рентабилност а, се получи на нива, които бяха очаквани. По отношение на това, което беше казано в момента, непромисленият риболов след въвеждането на тази система, каква роля играе по отношение на спортния риболов? В Нова Зеландия какви са ограниченията за този риболов? Защото на някои места в Европейския съюз можем да видим, че ако сравняваме а, числата, а, аматьорите, тези, които а, спортният риболов взема по-големи стойности от а, непромисления риболов, например бяха ли включени или не млади хора, след като беше въведена тази система. Промишлеността в момента е концентрирана в големи предприятия или в индивидуални кораби, индивидуални личности или а, малки асоциации. И накрая, мисля, че за всички ще бъде много по-лесно след този дебат Европейският съюз да определи целите, да определи критериите и да се опитаме да фиксираме краткосрочни а, и дългосрочни а, цели. Така ще можем да видим какво означава да имаме свръхкапацитет в Европейския съюз. Но за тази цел трябва да имаме числа и да се оценят местата, където имаме опит, където има примери. Липсата на диагноза е много слабо място, защото ни пречи да взимаме адекватните решения но бих искала да получа отговор от вас, за да видя резултатите от въвеждането на тази система. Благодаря, господин Рабачи. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на всички участници в днешната дискусия. Трябва да обърнем, според мен, особено внимание на тези, които са най-заинтересовани от предлагането на концесия, именно рибарите. Но те са против подобно решение и то съвсем категорично. Това е най-важният въпрос. Отрасълът не желае подобен подход в политиката по рибарство. Имам няколко въпроса. Господин Стерна говори за положителните аспекти – от въвеждането на прехвърляеми квоти за риболов. Той каза, че има и някои отрицателни аспекти тази система. Бихте ли назовали най-очевидните според вас, които, по ваше мнение, ще имат определен негативен ефект върху отрасъла? Господин Мачинко направи една съпоставка. Той каза, че индивидуалните прихвърляеми квоти са нещо като канибализъм. Това беше много силен образ, който ми напомни за книгите на Джозеф Конрад, че рибарите са гладни и че те се ръководят именно от, е, от глада. Тъй като говорим тук е, за риболовни квоти, ще се съгласите ли, че системата може да се превърне в нещо като глад е, за финансови средства и че тези инструменти ще се превърнат в финансови инструменти, което ще доведе до определени последици на фондовата борса. Господин Аш от Нова Зеландия говори за положителните аспекти на индивидуалните прехвърляеми квоти. Не зная дали сте разглеждали този въпрос от гледна точка на много националната рамка, работите ли с Австралия, с други държави от същия регион или това е изцяло национална система за Нова Зеландия. Освен това, вие споменахте на един от слайдовете, които показахте, че не е възможно да се закупуват квоти и индивидуални прехвърляеми квоти в Нова Зеландия, освен ако една компания е регистрирана, има седалище в Нова Зеландия. Господин Гонзалес, вие говорихте за приватизацията. Всъщност, вие казахте, че приватизацията е една добра формула, що се отнася до индивидуалните прехвърляеми квоти приватизацията, прехвалянето на собственост, ако следваме този подход, ще се съгласите ли, че всъщност ние приватизираме някои морски зони. Мисля, че това е пътя, по който вървим. Някой, който получава квоти или купува квоти, ще трябва да се грижи за съответната зона. Господин Стивенсън. Благодаря. Ние чухме някои доста силни мнения за прехвърляемите риболовни концесии от професор Месинко, от Шанадон. и от тях разбираме, че може би тези концесии са нещо като урагана Катрина, унищожава работни места, унищожава риболовния сектор. Но, Шон, вие а, в заключение казахте, че оставете нещата на всяка държава членка сами да определи, сама да определи риболовните възможности. Ако направим прехвърляемите риболовни концесии доброволни, държавите членки, съгласно регионализацията, възприемат този инструмент или не, това би било нещо добро да фигурира в инструментариума на тяхно разположение. В комисията на предложението на комисията се казва, че трябва да са задължителни. Аз съм категорично против това. 15 годишен срок, който се предлага за 27, а скоро 28 държави членки, ще имат цена, която ще е равностойна на тази на Голман Сакс. Ние не желаем да създаваме нещо подобно, но доброволно въвеждане на прехваляеми риболовни концесии, които държавите могат да въвеждат за няколко години, заедно с многодишни планове за управление, както и с инвестиции, които са необходими да закупят малки кораби над 12 метра. Всичко това изисква доверие, многогодишен план, да знаят каква е стоеността. Тук се казва, че не могат да се предвидят защитни мерки, но определено е държава членка, която има възможност да използва прехвърляемите риболовни концесии, може да каже, че ще ограничи собствеността върху отделно лице или фирма на 5-10% от квотата. Ние настояваме само онези, които имат вече лиценз и са извършвали риболов в дадената зона, да получава такава концесия. Да се изключат онези, които се появяват инцидентно а, и увеличават цената на квотите, без а, да излизат а, сами в, в морето. Ние трябва да дадем възможност не може да създаваме възможност една фирма да дойде да изкупи цялата квота. И така да се ограничи собствеността. Не мога да разбера какво имат предвид хората, когато казват, че не е възможно да се заложат такива защитни мерки. В казаното от Шон и Масинко, защо според вас не е възможно да има такива защити? Ако една държава членка има такава регионална отговорност, тя трябва да има и такива защитни мерки. Производи... Организациите на производителите ще въведат подобни мерки. Така че нека да ме поправите, ако не съм разбрал. Аз съм предложил подобно изменение. Госпожа Фрага има думата. Благодаря на всички оратори за интересните презентации. Искам да кажа, че аз съм защитник на индивидуалните прехвърляеми концесии, защото виждам, че тези страни, които имат най-добри модели на управление, са точно тези, които а, са а, приели а, тези прехвърляеми концесии. Вие знаете Канада, а, Нова Зеландия и така нататък. Това е модел, който е дал своите резултати, така че явно има положителни черти. По отношение на Нова Зеландия, Системата тръгна от всички, от същите проблеми, които ние имаме тук в Европейския съюз. риболов, свръхриболов, свръхкапацитет. Това може да се приложи перфектно и към нас. Ние считаме, че в Европейския съюз има свръхкапацитет в крайна сметка, въпреки че нямаме точни данни мисля, че би било добре да мислим, че тази система би могла да функционира така, както и в Нова Зеландия. Защото тези, които не признават, че няма проблем нито с свръхкапацитета, нито с свръхриболова, тогава защо искаме реформа? Щом всичко е толкова добре, защо се нуждаем от реформиране? И на мен не ми служи аргумента, а, че няма точна оценка на свръхкапацитета. Ако нямаше свръхкапацитет, нямаше да има свръхриболов и нямаше да се нуждаем от такива субсидии, от които имаме нужда. Аз не искам точна оценка на свръхкапацитета, за да знам, че той съществува. И освен това, системата на прехвърляемите концесии има едно предимство в сравнение с другите води до рационализация на предприятията и намаляването на капацитета е решение на самото предприятие. Това не е нещо наложено отвън. Следователно, мисля, че а, тази система и въвеждането на тази система има тази добавена стойност естествено, ако сравним с други а, подходи, които сме искали да наложим от Европейския съюз. Искам да задам въпрос на тези, които говореха положително за прехвърляемите концесии. Както а, казахте, господин Гонсалес Лаксе, трябва подходът да бъде общностен, общностно ниво. Ние и аз, като защитник, мисля, че това би било по-добре. Тръгваме от гледната точка, че ще има намаляне на правата на национално ниво. По отношение на задълж... дали да бъде задължителна или доброволна тази а, система. Може би започваме с доброволното приемане, за да се стигне по-нататък до развитие. Но а, имаше някои, които казаха да се намали а, нивото на прехвърляемост. Тоест, а, за мен това <laughs> не, не е нещо добро, няма смисъл. В крайна сметка трябва а, да видим, че трябва да има а, прехвърляне и ако въведем тази система, ще има рационализиране и намаляне на свръхкапацитета. Извинявайте, че прекалявам с времето, но в момента трябва да признаем, че Европейският съюз, достъпът до риболов не е свободен. В моята страна по-големи, по-голямата част от а, тези стопанства, рибните стопанства са затворени. Така че това, което казвате, че ще има пречки за младите хора, те и сега имат проблеми с достъпа до този сектор. Не искам да говоря <laughs> повече, това е. Благодаря. А сега следващия оратор. Моля ви, нека да задаваме повече въпроси и да правим по-малко коментари. А, все пак нека след това и нашите гости да имат време за да отговорят на вашите въпроси. Иначе ще бъде жалко. Госпожа Яро. Благодаря, господин председател, за вашите препоръки. Да, вие сте прав но имаме малко време за да казваме мнението си и трябва да бързаме. Ако не съм разбрала зле, всички докладчици, не само от този след обед, накрая имаме предложение за реформиране на ОПОР, която се основава на два основни въпроса. Има свръхкапацитет, всички разбираме това свръхкапацитетът или свръхексплоатацията няма да се разрешат с квотите. Както казваме и сме казвали в други дебати, има и други варианти. Но каквото и да правим, то не трябва да бъде за сметка на крайбрежният и непромисления риболов. Трябва да не губим от поглед социалният и устойчив, екологично устойчив модел не само економически устойчив, намираме се в економическа рецесия. Пазарът доказа, че а, не е ефективен. Точно обратното. След като не е ефективен, а, то ние се намираме в положението, в което сме. Очевидно, такъв е случаят и с опора. Ако трябва да правим предложения, които по някакъв начин ще хвърлят светлина върху представени от комисията документ, трябва да разполагаме с повече данни. За мен не всичко е даденост и четиримата докладчици, според мен, ми се струва, че това е по-малкото зло. Това е едно разрешение, но не е разрешението с главна буква. това е вариант, но не е формула, която наистина ще допренесе 100% за биологичната устойчивост. И ако това е така, и го разбирам правилно, тогава нека да говорим за реформа в този смисъл. Ако това е така и ще слагаме квоти, какво е моето мнение? След като сме в Европейския съюз, трябва да правим тези реформи като Европейски съюз. Без да ограничаваме правата на държавите членки, трябва да се борим за система, която да ни позволява най-голямо ниво на прозрачност, най-голям, най-голямо ниво на възможности и естествено пазарни правила. И тези пазарни правила, а, как могат да бъдат замислени, за да не нарушават а, интересите да не вредят на интересите. В крайна сметка, когато защитаваме един или друг вариант, ние ограничаваме интересите на един или друг. Не е економическа или социална политика или екологична политика. Така че това е в действителност крайната система е една и съща дали ще я прилагаме чрез предпазни мерки? Да, аз съм за тези предпазни мерки. Аз съм за мерки, които да ни позволят да разберем, че когато ние даваме това обществено благо, то ще се използва според критериите, които са установени. Може ли да ми отговорите? Благодаря, господин Миранда. Госпожа Миранда. Искам да поздравя господин Консалес Лаксе и експертите. Несъмнено, този господин Лаксе е човекът, който един от хората, които разбират най-много от тази област. Има много публикувани книги. Вие споменахте а, изключването на определен вид риболов от системата на концесиите и оставихте това като отворена тема. В този случай, в случая на крайбрежния риболов, непромисления риболов, въпреки че в Испания и автономните области имат права, но все пак искам да разбера това изключване, как ще бъде реализиране, реализирано. Също така говорихте за участие на рибарите в взимането на тези решения. До сега не съществува истинско съуправление на този сектор, най-вече крайбрежния риболов. Вие говорихте за краткосрочни мерки, краткосрочни цели, за достъпа на младите хора, за концентрацията на много права в малко ръце. Така че, как бихте оценили случаите, когато няма альтернативи за економическа диверсификация на непромисления риболов, крайбрежния риболов, след като в крайна сметка бъде прието това предложение. Защото комисията винаги настоява, че крайбрежният риболов ще бъде изключен, но докато не го видим написано, няма да повярваме. Благодаря, госпожа Миранда. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички оратори. Най-напред искам да благодаря на колегата от Швеция. Приятно е да видим представител на Северна Европа. Изказването на господин Масинко беше също много интересно. Как да се третират проблемите. Имаше и конкретни предложения. Господин Стимансън говори също и за собствениците на кораби, защото те отдават под найем квотите и прибират резултатите от предоставянето на тези квоти, т.е. обществото няма полза от това. Метода, е предложен от господин Макинко, бе обществото да запазва квотите и да ги отдава под найем на онези, които извършват риболов по приемлив за обществото начин. Ще има и е, различни найми, за онези, които извършват устойчив риболов. Те могат да получават някои допълнителни ползи. Мисля, че това е добър подход, за да се запазят рибите. Искам да попитам господин Стърнер какво мисли той той е економист в областта на околната среда и сигурно в вашата сфера на компетенции попада и доверието, което трябва да се създава сред обществеността. За Нова Зеландия, кой е собственик на квотите, дали това са самите рибари, корпорации или банки или преработвателни предприятия, Има безпокойство, че собствениците може да бъдат акционерни дружества, не толкова рибарите. Беше поставен също и друг важен въпрос за предлагането на предпазни мерки. Вие споменахте за решението на Съда на Европейския съюз който казва, че не е възможно да стане това. Този въпрос многократно е поставен пред мен в различни разговори от представители на Исландия или на Дания. И ние имаме свободен европейски пазар, така че това няма да устои при едно дело в, европейския, в съда на Европейския съюз. Дали Европейската комисия е разгледала дали са законни такива защитни мерки по отношение на тези концесии, квоти, ако те са собственост на фирми, по какъв начин може да се ограничи търговията с тях на свободния вътрешен пазар на Европейския съюз. Надявам се да имате добър въпро... отговор на този въпрос, защото нещата опират до законността на въвеждането на прехвърляеми риболовни концесии. Нека по-кратко, господин Галахер. Uh, благодаря, господин председател. Като останалите оратори искам да благодаря на експертите, които сподолиха своите истински мнения. Някои от за становища може да ни допадат, други да ни допадат, но трябва да ги уважаваме. Искам да поставя един въпрос. Дали свръх капацитета е равносилен на свръхриболов. Ако има свръх а, капацитет, колкото по-голямо е пристанището, вие улавяте повече риба, отколкото имате право. Тогава къде са държавите членки? Къде е Европейската комисия, когато става дума за контрол? Въпросът опира до, до контрола, когато говорим за свръхкапацитет или свръхулов. Такъв контрол изглежда липсва. Зная, че в повечето а, страни, без да посочвам никое конкретно, контролът а, значително се е променил през последните години има сериозна промяна в отношението на рибарите, с, с какво се постига с допълнителния улов. Всъщност само се увеличава улова и това се отразява на цената. Когато говорим за търговски решения, трябва да имам предвид, че това е именно такова търговско решение. Един голям плавателен съд, който има квота от 100 единици, да речем, и той трябва да вземе търговско решение дали да използва в пълния размер тези 100 единици, независимо дали става дума за малък или промишлен съд. Всички, с които съм говорил, казват, че тези прехвърляеми риболовни концесии действат добре. Но когато зададем въпроса дали се продават, отговорът е не. Аз се записах само, бях впечатлен от всички оратори, но господин Аш от Нова Зеландия каза, че има забрана за собственост от чуждестранни лица. И именно такъв е моят аргумент, че Изабела говори за Съда на Европейския съюз. Ако позволим това да се случи дори в Европейския съюз, е, тогава е, съдът може да вземе решение. Говорим за един свободен пазар. Аз имам доста богат опит. Е, мисля, че всички знаете какво означава даден кораб да плава под флаг, който му е най-изгоден. Защото се лови риба, която въобще никога не се разтоварва на ирландско пристанище, просто се замразява и се отнася някъде другаде. Ако ние като депутати от Европейския парламент допуснем това да се случи, бъдещите поколения няма да ни простят. Господин Данко е напълно прав, че тук не става дума за рибарите или за рибното стопанство, за риболовния сектор. И тук са включени не само тези, които ловят рибата, но тези, които я преработват и останалите по веригата. Прибоработвателите са инвестирали огромни суми през годините. Сега се оказва, че корабите, които са ги снабдявали с суровина, сега ще разтоварват рибата някъде другаде. Въвеждането на прехваляемите концесии може да намали капацитета, но това няма да намали разтоварването на сушата риба, тъй като тя се определя от квотите. Става дума за монополизация, за страни, които могат да си го позволят. Това е един обществен ресурс и не трябва да допускаме да се превръща в частен ресурс за 15 години или прочие. Благодаря. Eh, благодаря, господин председател. Благодаря на всички участници и най-вече на господин Гонсалес Лаксе, който е пионер в проучванията на рибния сектор в Галисия. Когато говорите за приватизация, риболовът се основава на един важен принцип. Легалният риболов се приватизира и се води на пазара, така че очевидно има приватизация. Но с индивидуалните квоти, предварително преди тази приватизация, има ограничение на това, което може да бъде приватизирано. Така че единственото, което се установява е връзка, съотношение между това, което се постига като улов и а, това, което е позволено. Така че искам, исках да направя а, тази добавка. Също така, мисля, че квотите трябва да са свързани с управлението. Както господин Гонсалес Лакс, трябва да има връзка между индивидуалните квоти и управлението на ресурсите. Мисля, че в действителност квотите не трябва да не определят автоматично а, какви са многогодишните планове на управление и така нататък. Бих искал господин а, Лаксе а, да каже дали е така, но според мен това е а, добрият път. И накрая опитът на Нова Зеландия. Мисля, че трябва да избегнем някои опасности. На първо място, квотите да бъдат чисто финансови за оператори, които не се занимават а, изключително с риболова. Искам да разбера какъв е опитът в тази област в Нова Зеландия. Притесняваме факта, че в а, Нова Зеландия а, квотите не са свързани с многогодишните планове. Ако съществува някаква възможност за предоставяне на квоти за нови играчи на пазара, за младите хора, съществува ли някакъв такъв механизъм? и да бъде а, разпределено а, предаването на квоти за крайбрежен улов и друг. Благодаря много и накрая господин Росберг. Так, Я ви Госпожа Росберг. Искам да се извиня най-напред, защото дойдох доста късно. Тази тема обаче е изключително интересна за мен. Аз съм дъчанка. Всеки ден се извършват покупко-продажби. Когато говорим за малките плавателни съдове, и на каква цена се продава. В моята страна има много кораби, които изчезват, които се продават е, на частни лица, за да се използват за други цели. Когато се продават е, права, това е продажба. След като са продадени тези права, толкова. Въпросът е приключен понякога има групиране. По-големите кораби не могат да осъществяват крайбрежен риболов, но има и други важни проблеми, свързани с лизинга. Когато чета за квотите и следя какво става година след година, рискувам да имам накрая проблем, защото ако не намеря до години някой, мога да се загубя кораба, мога да се загубя риболовните съоръжения. Това създава проблем и това е реален проблем в моята страна. Понякога Рибарите са отчаяни. Понякога това е въпрос на оцеляване за тях. Те са се закупили кораби, извършили са инвестиции, но квотите не са достатъчни. Имате ли някакъв а, опит? Така, свършихме с коментарите на ораторите. Както виждате, депутатите не се вслушват в думите ми. Така че имаме някъде 20 минути до края на днешното заседание. Не знам дали всички ще вземат а, думата. Ще се опитаме, моля ви, само по 2-3 минути, най-много 2-3 минути, защото напреднахме с времето. Не знам, откъде искате да започнем, господин Аш? Well, благодаря много, господин председател. Действително много интересна дискусия беше това. Бяха зададени няколко въпроса за системата в Нова Зеландия. Нека е, първо да кажа, че винаги съм готов да дойда отново при вас, за да говорим в повече подробно за системата е, в Нова Зеландия. Но при всички положения най-важното е, че по отношение на консервацията резултатите са по-добри, отколкото очаквахме даже при въвеждането на системата. По отношение на управлението на квотите, тази система бе въвеждана много постепенно, вид по вид. В момента участват 97 вида риби в системата, 97 биологични вида и лека по лека се увеличаваха. Защо? Това е разумно. Започва се с един вид запаси, ако искате управлението да се основава на управление на екосистеми, тогава трябва лека по лека да се включат и другите видове. Същевременно трябва да се каже, че имаше голямо намаление на риболовното усилие в старата система преди въвеждането на квотите и се използваха два критерия, за да се определи разпределението на териториите за улов. А именно ангажимент и зависимост. Това са две понятия, които са сравнително общи, но като цяло се вземаше предвид какви инвестиции са направили рибарите в своето риболовно предприятие и се вземаха е, данни, е, вземаха преди данни от последните две е, до три години, защото искахме да избегнем несправедливости, които можеха да се промъкнат. Да кажем, даден рибар е работил по-малко дадена година, защото е трябвало да гледа болната си жена. Така че сега вече имаме квоти, разпределени между 5000 души. Квотите са постоянни. След това всяка година, възоснова на квотата, се изчислява точното количество риба, което може да се лови, като процент от общия допустим улов за съответния биологичен вид. Тоест, е, имаме е, гъвкавост е, и така много по-добре се управлява годишния улов. Много важно е да се има предвид рибарите преди да излязат от пристанището, да имат предвид какви са квотите за вида, който отиват да ловят и за евентуалните видове, които ще попаднат в прилова. Защото трябва да имат правит и как се отразява всичко това на пазара. Като цяло, по отношение на пазара, нещата са доста гладки при нас. Е, всъщност всичко се основава в крайна сметка върху Конвенцията на ОНЕ за морското право. Говори се за ловуване в ексклюзивната економическа зона. И като декларирахме е, такава система за управление на квоти в ексклюзивната зона, и поставихме общ допустим улов, успяхме да регулираме нещата в собствените си води. 2500 км е разстоянието ни от Австралия, така че е, сме достатъчно отдалечени, е, но все пак е, координирахме нещата и с Австралия. Има и различни вид... и други видове рибни запаси, особено дълбоководните запаси, но времето ми изтича, така че няма как да навляза в тази тема в подробности. При всички положения нещата не бяха съвършени, не са съвършени, не, е, не беше лесно, но в крайна сметка успяхме да постигнем една добра система за устойчиво управление на рибата. И въпросите като капацитетът в общи линии се регулират сами. Благодаря, господин Стернер. Благодаря. Мисля, че тук виждаме два отделни дебата – има депутати, които поставят под въпрос проблема на свръхкапацитета. Това е единния дебат. Моят опит показва, че изглежда, че има свръхкапацитет, защото на много места рибните запаси намаляват, а пък и проучванията показват, че на много места има свръхкапацитет риболов, така че мисля, че щом има свръхриболов, има и свръхкапацитет, не се съмнявам в това. Но ако няма как да... Но ако отказвате да приемете тази начална презумпция, тогава заключенията, разбира се, ще са по-различни. От там нататък, ако се стигне до извода, че това е проблем, възможно ли е концесиите да са решение? А това е по-интересната част от дебата. Говори се за различни видове справедливост, примерно справедливост към местните общности, е, възможността не промишленият риболов да се изтласка от пазара. Но всъщност най-голямата заплаха не са концесиите по отношение на този вид непромишлен риболов, а по-скоро конкурентна способността на риболовните предприятия. Разбира се, може да се правят и специални стъпки за защита на кребрежните общности, да има преференциални права, да се насръчава развитието на други об... дейности, свързани с крайбрежието, като туризъм, аквакултури и прочи, но като цяло повечето риболовни предприятия имат такъв тонаж, че не могат да попаднат в понятието непромишлен риболов. Повдигна се и друг въпрос. Е, ще има ли забогатели на гърба на системата? Отговорът е, ами, най-вероятно да. По-голямата част от участниците ще трябва да вземат пари от банки, за да участват в системата и тогава банкерите ще забогатеят още повече. Същевременно може да се налага да се използват средства и за риболовни кораби и за наемане на квоти. Има различни възможности. Що се отнася до монопола, това може да се разреши чрез ограниченията за концентрация. Изабела, вие зададохте въпрос във връзка с предложението на колегата ми за вземането под найем на правата. А, мисля, че а, са на лице всички необходими предварителни условия за това. Не знам обаче дали вашата парламентарна комисия има права тук, защото тук става дума в крайна сметка за някакъв вид данъчно облагане на риболовната промишленост. Доколкото разбирам как действа Европейския съюз, той по-скоро се занимава с субсидирането на тази промишленост. Има и други интересни въпроси. Радиочастотите за телефоните, например – те не се раздават ейта и заедно с субсидиите, по-скоро се прави търг за правата. И тези права ще са ценни за в бъдеще. И за бъдеще ще бъде разумно да се продават те на търгове. И така. Първоначално се разпределят, после се продават на търг. Е, с един преход по средата. Говорихте също така и за правните възможности за въвеждането на предпазни клаузи. Трябва всичко това да се определи още от самото начало. А, не може да се рискува. Ако няма възможност за а, търгуване на търг, а, трябва да се определят правните условия за това и да се види. В крайна сметка Европейската комисия може да определи правото в тази област. Благодаря, господин председател. Първи въпрос за рипловни, рибните запаси винаги са публично благо. Но ние преминахме от а, блага, които не принадлежаха на никой или принадлежаха на всички, преминаваме към системата на концесиите. Тоест, някой ще имат правото или а, тази концесия и ще могат да упражняват тази дейност. Тоест, ние не приватизираме морето, ние разпределяме между риболови възможността да упражняват тази дейност. Отговор на госпожа Фрага тези ITQ трябва да бъдат разпределени в общностен план? Отговорът е да. Трудно е да бъде оправдана обща политика в областта на рибарството, която е изготвена, която е фиксирана. Вие знаете, много специфични характеристики, мобилни ресурси в, има някои морски обитания, където има само едни видове, където няма конкуренция, има такива зони, в които има няколко кораба и другите кораби нямат достъп до тях. Аз съм за доброволни, доб, доброволно разпределяне на концесии, но ако това е общност на политиката, трябва да бъде задължителна. В крайна сметка трябва да търсим ефективност. Трябва да комбинираме, както, каза, както запита господин Переседо. ITQ е свързано с управление има резервирани зони, селек, селектирана, селектираността на съоръженията за риболов и така нататък. Мерлузата. Знаете, минималният размер. Той трябва да бъде определен конкретно. Госпожа Миранда – прехвърляеми а, концесии, дали трябва да бъдат за всички видове риболов. Не, както казахме, това не трябва да бъде така. Има а, дори в местата, където а, това се прилага и е увенчано с успех. Защото самият риболов, рибар поема други отговорности. Те са свързани с съхранение, със съхранение, друг път с а, морски туризъм и така нататък. И това е един добър критерий. Риболовният сектор трябва ли да вземе по-активно участие? Да, защото ако това не стане, младите хора никога няма да успеят да упражняват тази дейност и този занаят. Местните общности живеят от това. Не съм съгласен и се извинявам а, с господин Галахърт. Едно е свръхкапацитета и а, защото свръхкапацитетът е нещо, което е извън, а, над а, позволеното, независимо дали е заради технологията или заради други въпроси. А свръхриболовът, това е то, количеството, което сме уловили. По отношение на монополът на големите а, международни компании, Ами, трябва да въведем предпазни клаузи и това няма да бъде позволено. Последният въпрос, дали е възможно а, тези а, въпроси да бъдат а, разрешени в а, близкото бъдеще? Мисля, че да, но трябва да се упражнява по-стриктен контрол и да бъдат хармонизирани санкциите във всички държави членки, защото в момента има дисбаланс, неравновесие. Благодаря много господин Макинко. Um, Благодаря. Съвсем накратко ще мина по списък въпроси, който, които успях да запиша. Но първо, нека да кажа, че да, това е приватизация. Не се приватизира рибата, но се приватизират правата върху риболова. И за това се работи вече 60 години. Така че мисля, че е лъжа да се казва, че това не е вид приватизация. Сега, просто да се намалят съдовете няма да намали свръхкапацитета. Има много риболовни зони по целия свят, където са въведени квоти и е, са намалени корабите, обаче най-често излизат е, от експлоатация най- неефективните кораби. Така че на практика ефективният капацитет не е особено намален. Друга грешка, която се прави тук е да се бърка свръхкапацитета с свръхриболова. всички казват, дайте да видим е, в кои области има устойчиво развитие. Еми, ето, например, в Аляска имаме рекорд по отношение на управлението. А, при нас винаги сме имали устойчиво управление на рибните запаси и преди и след въвеждането на прехвърляемите концесии. Ние работихме с научни данни. Имаше свръхкапацитет на флота, разбира се, но е, рибата не се е вълнува особено от това, кой ще я улови. Така че трябва да се говори и за това какво има предвид под капацитет. Не всички съдове са еднакви. Виждаме какво става в Съединените щати в момента квотите почват да се превръщат в инструменти на борсата. Може ли да се предотврати това? По отношение на предпазните мерки, господин Стивенсън, за съжаление, не е тук, но искам да кажа, аз не казах, че не могат да се въведат предпазни мерки. Е, казах, че трябва да се внимава много с тези предпазни мерки. Промяната от 10 на 15%. Ако има 10% концентрация, това означава, че може да има в е, най-крайния случай само 10 фирми. А сега има концентр... Е, лимит за концентрацията 45%. Това е лудост. В Аляска е много по-нисък процента, но един процент пак може да се окаже твърде много, защото това означава 100 кораба. Така че хората, които получават първоначалните квоти, на практика получават злато – те могат спокойно да си рентиерстват. Веднага се превръщат, освен това много бързо се а, е, а, е, е, сформират в една глобистка група, която натиска против всички предпазни клаузи и се опитва едно по едно да преодолее всички препятствия и а, мерки за социален контрол. И накрая. Има хора, които ужасно задлъжняват заради драстичните намаления в концесиите, не заради свръх улова при нас, а заради биологични промени в запасите. И накрая по отношение на 15-те години. Ако правилно съм разбрал, не е това това не е края на програмата. Нищо подобно. Предлагате невероятно огромни гаранции за капитала. Предлагате първоначалните гаранции да не се пипат 15 години. Първоначално раздадените квоти да не се пипат 15 години. Това е радикално, това е нещо нечувано. И ще помоля, както винаги, преводачите, само 5 минути още. Последен оратор, господин Одан Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да се занимая с няколко въпроса, които бяха споменати от депутатите. Първо, показаното от господин Стивенсън за доброволната система. Съгласен съм с него, че на пръв поглед изглежда логично да се започне просто от доброволна система на проблемата, е, че започнем ли с доброволната система, ще се стигне вече до проблеми, защото както показва решението на съда в случая Актотеум, няма да могат да бъдат въведени предпазни мерки и предпазни клаузи. Тук не говорим за незначителни разпоредби, говорим за разпоредби в договора. И тъй като вече 10-15 години се боря с тези въпроси, мога да ви уверя, че в момента, в който се мине към прехвърляеми концесии, вече се слага край на всички възможности за предпазни мерки. Има и други проблеми. Бъркането между риболова и свръхкапацитета. Дайте да определим за какво говорим. А когато говоря аз за риболовния свръхкапацитет, аз го описвам по економически критерии. И това означава, че капацитетът ще варира от година на година. И трябва много ясно да си определим термините, за да знаем за какво говорим. И накрая, По отношение на въпроса за правомерността, случая фактотеон доведе до решение на съда, което се позовава именно на договора. Това бяха критерии, въведени в Великобритания още преди 10 години – Възоснава на критерия економическа брънка, но за съжаление се оказва, че те трябва да бъдат изхвърлени, така че ви предупреждавам, че това не е добър път. Благодаря на всички за присъствието. Изключително интересен дебат. Препоръките на координаторите остават за утре. Ще ви бъдат изпратени и да благодаря на преводачите за усилието, както винаги, и за това, че останаха. Закривам заседанието.